Е, да е, тръгнат по пътя на реформи, които да са от полза за всички граждани. Председателят е, благодаря, госпожо комисар. Дебатът за Бахрейн приключи. Гласуването ще бъде веднага след приключване на последната точка в дневния ред и това е случаят с Рафах начет в Сирия. Господин Бялан има думата. Благодаря, господин председател. Различни режими се клатят и пропадат, но режима на господин Асад продължава да съществува. Извършват се погроми на сирийския народ. Човешките права страдат. Рафа Нашет е първата жена психоаналитик в Сирия и нения случай показва как се турмозят, мъчат хората в тази страна. Произволният арест на Рафа Нашет е против всички норми е, на цивилизацията. Тя е обвинена е, защото е създала нещо като клиника за помощ на потиснати, хора, които се преследват. Преследванията в Сирия като цяло трябва да престанат. Рафа Нашет трябва да бъде освободена, както и всички журналисти и борци за свобода. Рафа Нашет се бори за воденето на диалог в Сирия. Надявам се, че нейното наследство ще бъде защитено. Благодаря. Сега давам думата на господин Машталка. Благодаря господин председател, госпожи и господа. Аз съм за освобождаването на Рафа на Шет. Предполагам, че е невинна. След толкова различни по характер медийни кампании е трудно да се види къде е истината. Ако имаме кризи, в които Хиляди хора умират и смятаме, че това прилича на гражданска война, значи то е гражданска война. Ние обаче подкрепяме е, тук е, е, някакви хора, без да знаем кои са воюващите и кои са двете страни. Ние подкрепяме Рафа Нашет. А, трябва да гласуваме не само за нейното освобождаване, за самата свобода, сама по себе си. Господин Тавареш, благодаря. Искам да приветствам приятелите на Рафа Нашет. Добре дошли в Европейския парламент. Дебатите, свързани с човешките права, са много важни и те имат влияние независимо колко депутати са в залата. В резултат от нашите дебати много често хората се освобождават и, или се чувстват по-малко изолирани, по-малко самотни. Трябва да покажем, че приемаме положението на тези хора сериозно и когато става въпрос за диктатури, не трябва да изоставяме опозицията. Става въпрос за един психоаналитик, е, жена, която е обект на мъчения, жена, която искаше да посети дъщеря си, тъй като тя щеше да ражда, но беше арестувана в обвинение за заговорничество. важна част от сирийското общество е в затвора и аз мисля, че по отношение на Рафа Нашед, дори в затвора тя чувстваше отговорност за своето общество. 4000 души са загинали в Сирия. От началото на събитията там 7000 са изчезнали в Йордания, в Турция има много беженци, около 10 000 човека. Днес след обед чухме за двойни стандарти. Аз мисля, че ние трябва да прилагаме едни и същи стандарти. Трябва да говорим за случаите в Либия, Бахрейн, в Сирия, всички страни по един и същи начин. Затова призоваваме това да прави и комисията, и леди Аштан. Благодаря, госпожа Декайзер. Мерси, Благодаря, господин председател. Днес сутринта Издадохме една толкова политическа резолюция за Сирия и Египет, а сега, след обед, искаме да огледаме един съвсем отделен случай, случая с Рафа Шед, защото тук става дума за всичко друго, освен за политика. Става дума за човешки права. Това е един много известен психоаналитик. Тя е учила в Париж. Има много е, здравни проблеми, е, възстановява се от рак, проблеми с сърцето има. В момента е задържана в затвора заедно с още 15 затворници, при положение, че тя не е направила абсолютно нищо. Ето, пример за известни граждани, журналисти, актьори или изразители на общественото мнение – които са обект на атака е, в е, Сирия и никой не е, е изключен от тези атаки. И днес ние настояваме пред сирийското правителство, но и пред всички други, които са близки на тази страна, Китай, арабската общност, страни, с които ние имаме отношения – да направят така, че тези лица, които са напълно невинни, а и всички, които активно подпомагат хуманитарните организации, да могат да вършат е, работата си, която е чисто хуманитарна. Госпожа Рафа Нашет е, трябва да бъде освободена и за нея се надигат много гласове. Госпожа Аштън също, Карла Съркози се изказа. И ние също казваме на сирийското правителство днес стига толкова. Благодаря, госпожа Шаки. Sorry. Yes. Благодаря, госпожо комисар. Рафа Нашет е пример за това колко хора страдат от насилие и несправедливост в Сирия. Има насилие срещу невъоръжени граждани, мирно протестиращи, които рискуват живота си. Даже да имаш мобилен телефон означава евентуално някой снайперист да те е, застреля. Родителите не смеят дори да покажат, че децата им са убити от властите, те не смеят да ги погребат както трябва, защото и това може да се окаже предмет на преследване. Китай и Русия в е, ООН се възпротивиха на резолюция на съвета за сигурност, но ние трябва да направим нещо. Първо, да има разследване от Международния наказателен съд. Второ, да има целенасочени санкции за нарушителите на човешки права. Ние сме много важен търговски партньор на Сирия и би следвало да приложим съответни санкции, да им дадем избор – ако ще работят с Европа, няма да работят с режима в Сирия. Също не би следвало да продаваме продукти на информационните и комуникационни технологии, които разрешават на тайните сили да използват председателят прекъсва оратора. Благодаря, господин Преда. Mulțumesc, domnule președinte primul rând și eu eliberarea Благодаря, господин председател. Аз също искам да настоя за освобождаването на госпожа Рафа Нашет, психо... първата жена психоаналитик, която бе арестувана в Сирия напълно безпочвено и е държана в затвора независимо от тежкото и здравословно положение. Според информация в пресата, тя няма никаква вина, въпреки че е обвинена, че има, е целяла дестабилизирането на обществото. Тя рискува да получи 7 години и присъда. Това е сюрреалистично. Не може един психоаналитик да бъде хвърлен в затвора за това, че помага на сирийците да преодоляват страха си. Фактът, че ние имахме текст, който бе изготвен още преди е, нашата резолюция. Там се осъждаше репресиите и се настояваше Асад да сдаде властта, за да даде възможност да има мирен преход. Сега е, от името на политическите групи госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Диктатурите предприемат мерки срещу психолозите и психиатрите. През 70-та година румънския комунистически режим реши да хвърли в затвора ръководителите на психиатричните клиники в страната и специалистите бяха осъдени на принудителен труд. А в режимът в Турция продължават тъжната традиция доказва, че това не е демократичен режим. Раша Рафах Нашет не е извършила нищо. Тя не се е занимава с политическа дейност. Тя се е, занимава само с проблемите на душата, което е свързано и с свободата. Рафа Нашет трябва да бъде освободена незабавно, не защото е учена, а защото е, не е направила нищо друго, освен да упражнява своята професия. Госпожа Сенишин от името на социалистите и демократите. На 10 септември в Дамаска Рафа Нашет беше произволно арестувана. Тя от години работи като психоаналитик. Наскоро тя помагаше на жертви на режима. Задържането на госпожа Нашет е нарушаване на основно човешко право и ние настояваме за нейното освобождаване. Правозащитниците трябва да могат да осъществяват своите дейности без страх от санкции от режима. Според Лисабонския договор защитата на правозащитниците трябва да бъде приоритет в взаимоотношенията между Европейския съюз и трети страни и ние трябва да прилагаме строги санкции срещу страни, които нарушават сериозни правата на човека. Госпожа Ойланд от името на либералите. Благодаря, господин председател. Ареста на госпожа Рафах Нашет в Силия е пример за репресивните мерки, които сирийският режим провежда спрямо своите граждани. Тя е една от многото задържани задържани от властите по обвинения за действия, имащи дестабилизиращ ефект. Произволният, произволните арести говорят за това, че режимът на президентът Асад се съмнява във всеки гражданин и вече не разграничава между конфронтация и съчувствие. Господин председател, задълбочаващата се параноя на сирийските власти е може би положителен признак, защото всички правителства трябва да се страхуват от е, гражданите си. Гражданите обаче не трябва да се страхуват от правителството. А е, сирийския режим прекрачи всякакви граници. Президентът Асад трябва да прекрати насилието и да даде властта на хората, за да започне демократичен преход. Благодаря, госпожин Камински, от името на консерваторите. Благодаря, господин председателю, госпожи и господа. Случая с Рафа Нашет е шокиращ. Всички сме потресени, независимо от това към коя политическа сила принадлежим. Всички ние искаме тази смела жена да бъде освободена. Проблем обаче не е свързан само с нея и с нейния случай – Проблема е свързан въобще с демокрацията в Сирия. Онова, на което станахме свидетели и което наричаме арабска пролет, е нещо много важно и има своето историческо място. Онези, които се борят за свобода и демокрация, трябва да бъдат защитени. Някои цивилизации, някои култури не бяха особено прави. Сега арабския народ, арабите плащат цената за това. Благодаря, госпожа Вержия. Благодаря. Положението на Рафах не е символично. Символ за репресиите в Сирия – Особено, тя е пример за своите приятели в Европа. Била е арестувана на летището, когато е, се е канала да отлети за Париж да се види дъщеря си. Здравословното й положение се влушава и ние се надяваме, че тя ще бъде освободена. Госпожа Нашит е символ. Символ на всичко това, което се случва в Сирия на мирните демонстранти, които са напълно невинни. Хиляди хора са хвърлени в затвора, стотици са убити, само защото е, се осмеляват да снимат демонстрациите. Е, с тези снимки те плащат за тези снимки те плащат с живота си. Санкциите от Европейския съюз не са достатъчни. Те не се и прилагат. Трябва да се упражни много силен натиск върху властите, за да освободят Рафах Нашет. Призовавам да бъдат приложени едни ефективни санкции. Благодаря, господин Пашко, от името на Европа на свобода и демокрацията. Положението в Сирия е изключително сложно. президента Асад използва силите за сигурност, за да потуши мини демонстрации. Това показва, че правителството е много изплашено от това, което се случва. Произволното задържане на 66 годишната Рафа на Швед, която се възстановява от рак и има сърдечни проблеми, просто показва, че Правителството е изплашено до крайен предел. Европейския съюз май вече не може да се разглежда като приятел. Ние трябва да бъдем много по-съзидателни, когато намираме решение на проблемите и службата за външна дейност също трябва да проявява креативност. Трябва да работим с нашите външни партньори. Госпожа Герингер де Оденберг. Няма микрофон. Благодаря. Протестите в Сирия няма да бъдат прекратени, докато властите не си извлекат някакви полуки от арабската пролет. Днес обсъждаме случая с Рафа Нашет, първата жена психоаналитик в Сирия. Тя извършва научна дейност, прави клинични проучвания, помага на сирийци да преодолеят своя страх, прави семинари, на които се обсъждат важни въпроси. Беше арестувана в края на септември тази жена. Много хора пледират тя да бъде освободена. Асоциации на психоаналитиците също пледират за нещо подобно, но тя все още е в затвора и няма информация за нейното здраве. Насилието в Сирия като че ли следва една безкрайна спирала. Сега е време да действаме. Сирийския режим трябва да разбере, че когато нарешава човешките права, ще бъде порицан от международната общност. Използването на насилие е, в крайна сметка не води до нищо. Всички диктатори падат и случая с Кадафи го показва, но цената на това да изгубиш властта понякога е твърде висока. Господин Поремба. Благодаря. Господин председател, последните събития в Сирия показват, че няма шанс за мирна революция в тази страна. Вижда се, че властите ще е, потушават с е, сила е, тези протести и протестите на опозицията. Една от произволно задържаните е Рафа на арестувана през септември в Дамаск. Тя трябва да бъде освободена незабавно, като се има предвид влушаващото и здравословно състояние. Трябва да отправим призив към сирийските власти да освободят и не само нея, а всички затворници, които са в затвора просто защото са изказали своето мнение или мислят различно. Преминаваме към е, спонтанните изказвания. Колеги, около 18 човека искат думата. Не мога да дам естествено думата на всички, така че ще избера 5 човека. Започваме с госпожа Есая. Господин председател, госпожо комисар, след събитията на арабската пролет сме свидетели на насилието от страна на сирийските власти, особено порази, особено шокиращ е арестът на госпожа Рафа Нашет. Истинска диктатура която иска да контролира по всички възможни начини онова, което се случва около тях. Лекар, който упражнява своята професия, се възприема като заплаха. Тази жена е в хвърлена в затвора просто защото е изпълнила човешкия си дълг. Свидетели сме на разрастване на насилието. Това е само един пример и то особено красноречив за насилието в страната. Господин Палецки, благодаря, господин председател. Многократно сме изразявали а, своята тревога В Сирия вече има 3000 жертви на насилието. Надявам се, че нашата намеса в случая ще доведе до положителен изход. Става дума за психоаналитик, жена, която беше арестувана без основателни обвинения. Тази жена е болна и нейното освобождаване ще бъде победа за всички нас и ще доведе до положителни промени в Сирия. Госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, ако госпожа Рафа Нашет бъде обсъдена, това ще бъде пример за бруталност, и, и параноя на е, сирийската държава. Как може една държава да се бои от жена, която е възрастна, болна и единственото, което прави е да помага на травмирани лица? Очевидно се е, е, диктатурата се притеснява от нейният дестабилизиращ ефект, но е, диктатурата иска да покаже е, нещо. Очевидно, нейният арест е за назидание. Всички ние много се радваме на, Евро... на арабската пролет и се опитваме да я помогнем, да я помогнем. Не можем обаче да замълчим тогава, когато в затвора биват хвърлени лица без никакво основание. Господин Мигалски има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, дами и господа. Тук става дума за един единичен случай, но много се радвам, че в нашата зала тук даваме начало на един дебат за положението в Сирия. Защото примера с Рафах Нашет – е много добър пример за това какво се случва в Сирия и какво не следва да се случва. Много добре е, че ние сме единни. Не чух нито един, който да изразява разногласие с мнението, че ние трябва да изпратим сигнал на Дамаск, че подобно поведение е неприемливо за Европа. Много се радвам, че нямаме политически разделения по тази тема тук. Трябва ясно да кажем, че това, което се случва в Сирия е неприемливо. Господин Миколашек, заповядайте. Благодаря. Господин председател, госпожо комисар, дами и господа, Подходът на властите в Сирия към демонстриращите насилието доведоха до много жертви, най-малко 3000. Стреля се срещу мирни граждани. Полицията не разследва престъпления, а ги извършва. И ние трябва да осъдим това. И то много ясно. И ареста на Рафа Нашет без никакви основания е поредният пример. Това ни безпокои, защото става дума за една жена, която е подложена и на мъчения. Властите в Сирия трябва да спазват човешките права и да освободят затворниците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 Mulțumesc. And now it's time for Commissioner to sum up the debate. Време е комисар Круз да обобщи дебата. Благодаря, господин председател. Явно е, че много от вас подчертават, че нашите мисли с сирийския народ, който страда от режима Басат. Доколкото знаем, повече от 3000 души са били убити, много хиляди са задържани след произволни арести и масово нарушаване на човешките права. Тези арести, господин председателю, са несправедливи. Нека да поговоря най-вече за случая с госпожа Рафа Нашет известната сирийска психоаналитичка. Шест седмици тя е вече в затвора. Беше арестувана без причина, въпреки своята възраст, въпреки здравословното си състояние. Не беше дадено никакво основание за нейния арест. Върховният представител и заместник-председател е, реагира незабавно и призова за незабавното освобождаване на госпожа е, Нашет, заедно с всички арестувани. Ясно е, уважаеми депутати, че трябва да продължим да оказваме натиск, за да се освободят всички невинни хора, включително и госпожа Нашет. Нашия подход към режима Асад е правилен. Ние наложихме санкции срещу режима и трябва да продължим да оказваме натиск, за да се спре насилието. Искам да подчертая, че работим чрез ООН, по отношение на положението с човешките права в Сирия. През август имаше една специална сесия на съвета по човешки права и там се прие резолюция по отношение на Сирия, благодарение на ангажимента на Европейския съюз. Уважаеми колеги, дебата по отношение на случая с Рафа Шет приключи. Можем да преминем към гласуването. Започваме с гласуването за пет предложения за резолюция по отношение на Тибет, най-вече във връзка с самозапалването на монаси и монахини. Имаме поименно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваме